Уважаеми колеги, трябва да започнем. Имаме пълен дамен ред. И както винаги малко време. Добре дошли на днешното заседание на Комисията по култура. Започваме с точка първо от дневния ред, приемане на дневния ред. Ние вече по имейл ви уведомихме, че ще има изменения в днешния дневен ред. Първоначалната точка 7 обмен на мнения с комисията относно положението на медиите в Унгария. Тази точка ще трябва да отложим, не защото ситуацията в Унгария се е подобрила и тази точка е излишна. Причината е, че в сряда миналата седмица беше публикувано предложение за комисията – и то е в сила и за а, мерките по Еразъм Плюс в случай на Брексит без делка на 29 март. За това, това предложение трябва да го разгледаме днес неотложно и за тази цел сме поканили представител на комисията да ни пояснят а, този проект. Има ли възражения срещу изменението на дневния ред? Виждам, че не. Имате ли някакви други желания за внасяне на изменения и допълнения в дневния ред? Виждам, че не. Тогава приемам, че одобрявате дневния ред в изменената му редакция. Виждам, че няма възражения. Обявявам дневния ред за прият. Точка 2 от дневния ред съобщение на председателя. Днес имаме превод на следните езици – френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, португалски, чешки, естонски, унгарски, полски, словенски, български и румънски. Както винаги, ще ви припомня, че това заседание се излъчва по вебстрим. И освен това искам да посоча, че решенията на координаторите от 22 22 януари 2019 година. На 23 януари бяха изпратени на всички членове на култ и се разглеждат официално като приети, тъй като до срока 25 януари не бяха внесени възражения по тях. Сега можем директно да преминем към следващата точка от дневния ред и това е гласуване. Днес ще гласуваме по един проект за доклад и проект за становище. Започваме с приемането на доклада Създаване на програмата Европейски корпус за солидарност. Докладчик е нашата колега Михаела Шойдрова. Имаме 332 изменения. Виждате много е, изменения са това и списъкът за гласуване също е обемист. Михайла помоли да вземе думата след гласуването за това. Директно можем да преминем към списъка за гласуване. Надявам се, че всички носят картите си за гласуване и са ги поставили в машините. Започваме с компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим чрез електронно гласуване начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 7 гласа за, 7 против. 149 за, против, въздържали се. Още веднъж <clears throat> за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека да проверим, че с електронно гласуване 158 начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се 6 гласа за, 9 против, 22 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 26 в две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, Надявам се, че се отхвърля. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването, край на гласуването сега. Приема се 8 гласа за, 6 против. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 27 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. 9 гласа за, 6 против. Приема се. 171 за. Против. Възражали се. Отхвърля се. 172 в две части. Първа част за. Против. Възражали се. Приема се. Втора част за. Против. Възражали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 въздържали се, отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. С 7 на 7 се отхвърля. 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 205 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 206 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Емпъл 29 за против, въздържали се, отхвърля се. 9,45 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 9.45 начало на гласуването, край на гласуването. Приема се 8 гласа за, 7 против, 207 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9.46 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Виждате, че резултатите са близки. Край на гласуването. 9 гласа за, 6 против. Приема се. Устно изменение 3. Имате ли възражения? Да, госпожо председател, ние бихме възприели оригиналната версия, а не устното изменение. Добре, тогава ще гласуваме. Ако повече от двама членове на комисията са против устното изменение, тогава ще трябва да гласуваме по оригинала. Гласуваме по оригинала. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. В оригиналната версия 947 за, против, въздържали се, приема се 209 за, против, въздържали се, отхвърля се 210 за, против, въздържали се, отхвърля се Емпл 30 за, против, въздържали се, от... приема се 211 за, против, въздържали се, отхвърля се 212 за, <clears throat> против, въздържали се, отхвърля се 213 и Реги 22 за, против, въздържали се, нека да проверим, начало на гласуването, край на гласуването,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 Емпъл 32, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се 9,48 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 218 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9,49 за. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 32, втора част, за. Против, въздържали се, приема се. 27 за. Против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис 6. Дафюр. За. Против, въздържали се, приема се. 224 за. Против, въздържали се, приема се. Реги. Не, всъщност 225 за. Против. възражали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 8 гласа против, 7 за. МПЛ 32, 5 част за против, въздържали се, <clears throat> отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се, приема се. 231 за, против, въздържали се, приема се. Емпл 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се. Мпл 37, първа част за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 37, втора част за, против, въздържали се, приема се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 37, трета част за. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 2. Има ли възражения по него? Виждам, че не. Можем да гласуваме. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 248 за против, въздържали се, нека да проверим. 248 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 8 гласа за, 7 против, 249 за А, момент. 249 за, против, възражали се, отхвърля се. След това идват редица изменения, по които няма да гласуваме и преминаваме към изменение 33 за, против, възражали се, приема се, 969 за, против, а извинете, казва председателката. Бач 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 256 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 257 за против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. Реги 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. Баджет 8 за, против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 за, против, Председателката повтаря 263 за, против, въздържали се, отхвърля се 264 за, против, въздържали се, отхвърля се 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. Баджет 9 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Начало на гласуването. Не заспивайте още. Край на гласуването. Отхвърля се 8 гласа против, 7 за 9, 71 за, против, въздържали се, отхвърля се, 266 за, против, въздържали се, отхвърля се, 267 за,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 против, въздържали се, отхвърля се 286 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 41, четвърта част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 287 за, против, въздържали се, отхвърля се 288 за, против, въздържали се, отхвърля се 289 за, против, въздържали се, отхвърля се 291 за, против, въздържали се, отхвърля се 292 за, против, въздържали се, отхвърля се 290 за, против, Още веднъж 290 за. Против. Въздържали се. Приема се. 293. Извинете, 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. 294 за. Против. Въздържали се. Приема се. 296 за за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се 300 за, против, въздържали се, приема се 301 за, против, въздържали се, отхвърля се 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 30 за, против, въздържали се, приема се. 303 за, против, въздържали се, отхвърля се 304 за, против, въздържали се, приема се. Реги 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 305 за, против, въздържали се, приема се. Реги 32 за, против, въздържали се, приема се. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 1. Имате ли възражение по него? Виждам, че не. Нека да гласуваме за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 324 за, против, въздържали се, отхвърля се. 325 за, против, въздържали се, отхвърля се. 326 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 45 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Е, приема се 10 за, 6 против. Apple 45 първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 45 втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 327 и Реги 37 за. Против, въздържали се, Нека да проверим чрез електронно гласуване начало на гласуването. 327 Значи 327 и Реги 37, значи, те са идентични. Гласуваме по тях, край на гласуването. Приемат се 11 гласа за, 5 е, против Реги, 38 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Не беше ясен резултата. Началото на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 9 гласа против, 7 за. Баджет 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. МПЛ 45, трета час и... Не, поправя се председателката. МПЛ 45, трета час. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се 10 гласа за, 6 против. 328 за, против, въздържали се. Приема се МПЛ 45, четвърта част за, против, въздържали се. Приема се 329 за, против, въздържали се, приема се 330 за, против, въздържали се, нека да проверим, начало на гласуването, край на гласуването, отхвърля се 9 гласа против, 6 е, за, е, Емпл 45 за, против, Емпел 45, пета част, казва председателката, за. Против. Въздържали се. Е, също не беше ясен резултата. Нека да проверим, че с електронно гласуване Емпл 45, пета част, край на гласуването. Приема се 10 гласа за, 6 против, 331 за, против, въздържали се, отхвърля се 332 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпел 45, 6 част за, против, въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. 10 гласа за, 6 против. Приема се. Емпел 45, 7 час. За. Против. Мисля, че беше същото мнозинство, но нека да проверим. Край на гласуването. 10 гласа за, 6 против. Приема се М по 45 8 част за, против. Въздържали се. Приема се М по 45 9 част за, против въздържали се, приема се. МПЛ 45, десета част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 9-1 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се. Нека да проверим начално гласуването.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 против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. 49 начало на гласуването. Още веднъж, тъй като много бързо се включи Виждам, че някои още не са гласували. 49. Край на гласуването. Отхвърля се с 9 гласа против, 7 за, 2 за, против. Въздържали се, приема се. 9, 5, 9, 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-6 за, в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се 9-7 за, против, въздържали се, приема се 9-8 за, против, въздържали се, приема се 9-9 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да видим. Гласуваме 9-9. Начало на гласуването, край на гласуването.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 по 8 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Гласуваме по 8. Край на гласуването. Приема се 10 гласа за, 6 против. Реги 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се, 74 за, против, въздържали се, отхвърля се, 9, 16 за, против, въздържали се, отхвърля се, 77 за, против, въздържали се, отхвърля се, 78 за, против, въздържали се, отхвърля се, МПЛ 9 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9, 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 86 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7 за против, въздържали се, приема се. МПЛ 12 за, против, въздържали се, приема се. 921 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 923 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. МП 15 за, против, въздържали се, приема се. 9.24 за, против, въздържали се, приема се. 9.25 за, против, въздържали се, отхвърля се. А извинете, приема се, казва председателката. 10 за, против, въздържали се, приема се 95 за. А, извинете, 96, поправя се председателката, за, против, въздържали се, отхвърля се, 926 за, против, въздържали се, приема се, компромис 27 за, против, въздържали се, приема се, 101 за, против, въздържали се, отхвърля се, 926 102 за, против, въздържали се, отхвърля се 103 за, против, въздържали се, приема се 104 за, против, въздържали се, прие, отхвърля се 106 за, против, въздържали се, приема се 12 за, против, въздържали се, приема се 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Реги 13 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 18 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против, въздържали се. Не беше ясен резултата. Нека да проверим. 116. Край на гласуването. А, два гласа за, 13 против, отхвърля се. Така че вдигайте по-ясно ръцете си, ще ни помогне. Бюджет 4. За против, въздържали се, отхвърля се. 9.30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9.31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. 9.33 за, против, въздържали се, приема се.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 129 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 129. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се 8 на 8. Компромис 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 20 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. 9 гласа за, 7 против. 132 за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 Поздравявам докладчика и сега давам думата на Михайла Шайдрова. Uh, Искам да благодаря на всички колеги, които гласуваха за доклада. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря на всички докладчиците в Сянка, Хелга, Тереза. Благодаря на съветниците, защото работата не беше лесно. Благодаря и на Кристина, моята сътрудничка. Мисля, че постигнахме много добър резултат за междуинституционалните преговори. Благодаря ви много. Разчитам на добро сътрудничество през следващия мандат. Благодаря. Благодаря и от мое име, Михайла, за извършената от теб работа. Благодаря, разбира се, и на докладчиците в сянка, на секретарията и на всички сътрудници, които помогнаха да бъде доведено до добър резултат това толкова голямо досие. Сега преминаваме към следващото гласуване. Предложение за решение – на съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страна в интерес на Европейския съюз по Конвенцията на съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви. Докладчик беше колегата Ема Макларкин, която в момента не присъства в залата, така че можем веднага да преминем към гласуване. Имаше само едно изменение, което обаче не беше допустимо съгласно член 99, параграф 1 от нашия правилник, което означава, че ние можем непосредствено да преминем към гласуване на цялото становище, начало на гласуването, край на гласуването. 16 гласа за, без гласове против и въздържал се, становището се приема единодушно от нашата комисия и съответно ние ще го изпратим на водещата комисия Либе. Поздравявам докладчика. Задочно, тъй като не присъства в залата. С това приключихме гласуването и преминаваме директно към точка 5 от дневния ред обсъждане на становище, предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн. Докладчик е нашата колега Джули Уорд и е, искам да посоча, че крайният срок за внасяне на изменение е 6 февруари 16 часа. Този срок за внасяне на изменение е твърде кратък, аз го осъзнавам, но Либе има много амбициозен график за работа и предвиждат гласуване на 21 март. Така че ще трябва да се даде възможност да се приеме това становище на първо четене в настоящия мандат още, а гласуването ще се състои вероятно на 11 март на извънредно заседание в Страсбург, Либе е, ни предостави един от техните слотове, за да могат да има достатъчно време да се запознаят и с нашето становище. За това гласуването вероятно ще бъде на 11 март на специално заседание в Страсбург. Сега ще дам думата на Джули за 5-6 минути да представи доклада. Давам ти думата, Джули. Uh, well, thank you, colleagues. Good afternoon. Um, after a, uh, a few... Благодаря, колеги. Здравейте. След а, няколко нелеки месеца на дискусия с Комисията по правата и свободите, предложението за предотвратяване разпространяването на терористична пропаганда в електронното пространство е на нашето внимание предвид споделените правомощия с на нашата комисия с Комисията по правата и свободите. Предложението е приоритетно за Европейската комисия и а, се приветства това, че съветът вече е приел общ подход, още при австрийското председателство. Колкото разбирам, комисията възнамерява да осигури влизането на регламента в сила колкото се може по-скоро което следва, че с законодателите следва да постигнат съгласие на първо четене преди изтичането на парламентарния мандат. Задача е амбициозна. Благодаря на комисията за внесеното предложение, имайки преди съкратените срокове. Благодаря също така за непредобедемостта е, по време на разговорите с Генерална дирекция вътрешни работи и комисаря Кинг през последните няколко е, седмици. Мисля, нямаме разногласия тук по принципите на предложението, но дългът ни, като членове на Европейския парламент, е да защищаваме онези, които представляваме, на които служим. Трябва да се грижим за сътрудничеството, за за взаимодействието и споделените ценности. Причините на тероризма са дълбоки и, и ние трябва да насочим вниманието си именно към тях, действайки единно в общоевропейски план. Общо взето се приема в обществото, че е, електронното пространство играе решаваща роля за действието на терористичните групи и за извършването на терористичните атентати. Възпрепятстването на разпространението на незаконно съдържание в електронното пространство е задача неотложна, но не можем да прибързваме. Е, не можем да посягаме на свободата в интерес на сигурността. Е, следва да предвидим противовесни механизми в съответствие с основните ни ценности и законодателството на Европейския съюз. Следва да гарантираме основните права и свободи. И аз смятам, че предложението на комисията ни дава добро начало за един разговор, но налага промяна на тона – в сегашния си вид регламента допуска изключение от действащо законодателство, като налага от друга страна нови норми, посягащи на основни права и свободи. Е, онова, което бие на очи веднага в проекта, е, е за е, нормата, свързана с заповедите за отстраняване на съдържание за определен срок. Статистически данни сочат, че първия час, след появата на незаконно съдържание в електронното пространство, е, е решаващ. Но и, и при това, е, общо взето, цари мнението, че заповедта, която предлага комисията, не е реалистична. Не може да се приложи на практика. Малките и средни предприятия не разполагат е, с капацитета да спазят такова разпореждане. Е, би следвало е, да, твър... да кажем, че незаконното съдържание се премахва от електронното пространство колкото се може по-скоро. Нали? Но не за един час. И предвиденият един час, наред с тежките санкции, които се налагат по 18 член на неспазилите това задължение, на практика е, лишава е, заинтересованата страна от всяка възможност да успори, което на своя ред би довело до злоупотреба с власт и нарушаване на правата на човек да не говорим, че подобно съдържание може да просъществува и по-дълго от, от час, че заповедите за свалянето на съдържанието могат да пристигнат извън работно време и така нататък. Трябва да се позоваваме във всеки случай на Хартата за правата и свободите. Е, както знаете, директивата за електронното съдържание е крегрен камък на аудиовизуалната уредба в Европейския съюз. И аз не съм убедена, че Европейската комисия гарантира адекватна връзка, приемственост между този акт и регламента, който предлага. Противодействието на терористичното съдържание в електронното стопанство, пространство не е е, оправдава каквито е, и да било изключение от директивата за електронното съдържание и други подобни актове, които също съдържат норми за разпространението на терористично съдържание в електронното пространство. Предложението, впрочем, е, противоречи от юридическа гледна точка на директивата за електронната търговия, която представя механизма за предявяване на имуществена отговорност на носителите на съдържание в електронното пространство. Е, и, и нормите, съдържащи се в тази директива за електронното съдържание, се оказват е, надежни, гъвкави, е, приложими на практика. Вече е въведена и обичайна практика на, на, на, на търговците, за да се съобразяват с нея. Предложението, е, отново повтарям, е, трябва да държи сметка за правата на човек. А аз е, предлагам, например, заличаването на изпреварващите действия по 6 член. Много колеги са настоявали на времето за такива мерки по, по други поводи, например разпространението на детска демокрация, порнография, извинете всяка мярка трябва да зачита действащото европейско законодателство и макар и Европейската комисия да възнамерява да даде някои юридически уверения, по 19-та точка от преембюла, например, че такива изпреварващи мерки по принцип не би следвало да водят до налагането на общо задължение за наблюдение и контрол, очевидно това не е достатъчна гаранция за избягването на такова общо задължение, което държавите членки биха могли да наложат. Комисията твърди, че имайки предвид сериозно сериозния риск от разпространението на терористично съдържание, държавите членки могат по изключение да правят изключение от този принцип за неналагането на общо задължение, но това би породило сериозна промяна на юридическия подход по отношение на носителите на съдържание и тяхната отговорност в интернет. Да не говорим за общото отрицателно въздействие върху правата на човек. Други поводи за безпокойство са съдебния преглед по отношение на заповедите за премахване на съдържание. Единствено съдебни органи трябва да имат право да налагат такива заповеди, а не чисто и просто компетентните органи на държава членка. На всичко отгоре, това трябва да се съпровожда с ефикасен механизъм за средства за защита, т.е. за обжалване на подобни заповеди. Аз вече споменах, че този регламент може да бъде несъразмерно в ущърп на малките и средни предприятия, не на големите технологични компании. Сигурен съм, че комисията има най-добрите намерения да се справи с въпроса, но 18-ти член, в който се предвиждат парични е, имуществени санкции за системно неспазване, следва да бъде пропорционален. Не бива да е, налагаме прекомерна тежест на малки и средни предприятия, които лесно биха могли да изпадат в несъстоятелност, предвид размерите, които предлага комисията 4 до 5% от оборот. Вярно, необходимо е да се предвидят е, имуществени санкции, но е, размерът им е, може да има превратни последици и да насърчи едно прекомерно ревниво отношение към страна на компетентните органи към свалянето на такова съдържание. Моето изменение предлага определенето на санкциите от всяка отделна държава членка по един пропорционален, адекватен начин. По-нататък, що се отнася до приложното поле на регламента, следва да се изменят определенията на терористично съдържание и на доставчик на съдържание, на носител на съдържание в интернет. И най-сетне аз винаги съм се изказвала за свободата на словото следва във всеки случай да, да, да примахнем всякакви предварителни, предпазни мерки, които в общия случай да възпрепятстват публикуването на съдържание в интернет и биха могли да доведат до приватизация на правоохранителната орган, дейност. While explicitly excluding all material used for educational, journalistic and research purposes – Цял живот съм работила в интерес на младежите и на децата. Е, знам е, колко уязвими са те на, на вредно съдържание, на онези, които се стремят да им нанесат вреда. Знам как електронното пространство е пространство на експлоатация, не само на свобода на изразяване на мнение. И в рамките на такива инициативи, които дават възможност да се реализира свободата на словото, както в електронното пространство, така и извън него, и подобни инициативи биха могли да имат дълбоко, съдържа... дълбоко влияние извинете, върху особено подрастващото поколение. Е, всички държави членки следва да бъдат насърчени, да, да влагат повече средства, е, да развиват е, програми за младежите, за дерадикализация в съответствие с програмите за медийна грамотност, както формални, така и неформални. Аз приветствам работата, която върши комисаря Кинг в това отношение. Председателката се опитва да прекъсне. Държавите членки следва да осигурят устойчива подкрепа на неправителствени организации, младежки организации, е, различни учебни организации, за насърчаване на социалната кохезия и активната гражданска позиция. Трябва да си дадем сметка, че най-добрите инициативи не рядко е, се реализират в малък мащаб по места. Значи, общо заето подкрепя принципите и аргументацията на предложението, председателката се опитва да прекъсне ораторката, която и без това че скоро с скорост почти не подаваща се на превод. Междувременно тя приключи. Благодаря за представенето на проекта за становище. Сега преминаваме към докладчиците в сянка. Доколкото виждам, само двама от тях присъстват. За това ще започнем с Хелга Трюпел. Благодаря, Джули. Благодаря, Петра. Ние искаме да се борим срещу тероризма онлайн – особено когато става дума за лица, включени в списъка на Европейския списък за тероризми. Само, че тук има проблем с дефиницията на тероризъм. Освен това имаме свобода на изразяването. И ще започна с въпроса за директивата за електронна търговия. Ние имаме нужда да, пои, да прецизираме тази директива. Ако аз мисля, че ние имаме нужда от уточняване, прецизиране. Не става дума за свободата на интернета и а, ограничаването им, а става дума за дейността на доставчиците. Член 13 на директивата за авторско право е свързана с моралното право. Както знаете, аз съм за член 13 от тази директива, защото там няма задължение за филтри за качване на съдържание. Но за нас това е опасно, защото това е нивото за регулиране на съдържанието. Аз мисля, че ние трябва да бъдем много предпазливи. И това означава каква е дефиницията на тероризъм. Ка имаме ли оценка на въздействието на директивата за тероризъм? Бих искала да я видя преди да продължим нататък. Освен това, имаме нужда от дефиниция на органите, които носят, които имат правомощия. При всички случаи имаме нужда от повече време. Разбирам, че има спешна потребност да се борим срещу онлайн тероризма, но сега но не съм за това да бързаме с толкова сериозен регламент. Имаме нужда от нов дебат в парламента по въпроса за регулиране на съдържанието, ясни дефиниции, ролята на съдиите, финансовия аспект, но не искам частните фирми, особено в запад, на Запад, да решават какво може и какво не може в интернет. Така че ние трябва да решим проблема с целите, които не са съвместими. Нека не избързваме. Благодаря. Благодаря, госпожа Бар. Благодаря, госпожо председател. Противодействието на терористичното съдържание в електронното пространство е необходимо. Наскоро в Либия е, терористите можеха да разпространяват безнаказано съдържание във Фейсбук. Но проектът е, има, има своите проблеми. Е, в повечето случаи, независимо от сроковете и мерките, които се предвиждат, не се дава достатъчно гаранции за опазването на свободата на изразяване на мнение. Тук в тази сграда не сме водили необходимия задълбочин дебат, в това число и за лъжливите така наречени новини. Е, е, между другото, е, представителят за правата на човека на ОНЕ изрази наскоро сериозни резерви срещу аналогично германско законодателство. Аз не мога да не изправя глас срещу политическата цензура, която се шири все по-често в социалните мрежи, рядко под формата на автоматични алгоритми, които прикриват политически цели. Благодаря. Мари Терес има думата. От името на Яна Том бих искала да благодаря на докладчицата за извършената от нея работа в интерес на един по-балансиран подход в сравнение с това, което предлага комисията. Необходимо е основните права и свободи да бъдат зачитани по повод на премахването на съдържание в интернет. За съжаление обаче, Комисията на парламента за правата и свободите няма да може да се съобрази с нашето становище поради недостига на съдържание. Но на всеки случай ние трябва да заявим, че сме несъгласни, поне с определени части от доклада. Благодаря. Благодаря. Може би няколко коментара от мен. Ние много се борихме с Либе да представим равнопоставено едно становище и да участваме в споделянето на компетенциите. Либе представи график, който за нас беше почти невъзможен. След това дойде това предложение под мотото «Ние ще ви отстъпим време за гласуване». Ние трудно можехме да го откажем, но трябва да кажа съвсем честно, че съм доста ядосана, защото ако това беше толкова важно за комисията да уреди законодателно този проблем, аз бих си пожелала да беше направено това на време, а не в края на мандата да е, пришпорва парламента и да го поставя до такава степен под натиск, че изобщо да нямаме време да дискутираме и да помислим спокойно по някой от аспектите и също така да обсъдим как е, да постигнем баланса между е, основните права на свобода от една страна и борбата срещу терористични съдържания от друга страна. Е, също така искам да посоча нещо и във връзка с съответната директива. Там нещата също не бяха лесни, що се отнася до предварителния контрол на съдържания и проверка дали става дума за терористично съдържание. Аз мисля, че тук ние успяхме да намерим едно разумно решение, което не дава възможност да се нарушават по фундаментален начин основни права и доставчици за услуги да ги е, деградират до е, помощник шерифи, за да проверяват дали има вредни и дори терористични съдържания, поради което ние настоявахме за всичко това, защото една подобна директива трябва да бъде конкурентна с това, което вече сме приели. А това, което в момента се представя като предложение от комисията, по мое виждане, изобщо не може да се приведе в съответствие с това, което решихме по АФД директивата, а именно при спазване на принципите на директивата за електронна търговия. И за това за мен е толкова жалко, че в момента се упражнява подобен натиск. Това ми напомня на времето, когато дискутирахме детската порнография в интернет. Казвахме, да, ние трябва да защитаваме децата, трябва да се предпазваме от терористично съдържание, е, но трябва, от друга страна, винаги да поддържаме баланс между това, което съставлява нашите основни права и е, онова, което е обект на защита. Една подобно разумна дискусия тук, според мен, почти не е възможна, поради което съм много благодарна на Джули, че тя е, е представила един много добре балансиран доклад, в който поставя защитата в центъра на разглеждането, но от друга страна ясно показва, че не трябва да се засягат основни права. Надявам се много, че това ще бъде позиция около която ще се обединим в нашата комисия, но това ще бъде и позиция, която след това може да бъде възприета от Либе, която отговаря и за гражданските свободи. Това не беше коментар като председател, а мое лично мнение. Сега имам още двама желаящи да вземат думата господин Здроевски и господин Моргано. И след това Силвия Коста и след това ще дам думата на комисията. Господин Здроевски. Chciałem zacząć od e, takiego ogólnego stwierdzenia usprawiedliwiającego i komisję. Искам да започна с е, едно изказване от общ характер, а именно – че трябва да се вземе предвид становището на комисията и на Либе. Нашия парламент създаде специална комисия за борба срещу тероризма. Тази комисия трябваше да работи до края на миналата година и да представи доклад до началото на тази година. Но имаше много проблеми. Цялата процедура по изготвяне на доклада беше твърде бавна. Докладът беше прията два сега. Комисията Либе разполагаше с малко време и от своя страна това означава, че и ние разполагахме с малко време. Ние не говорим в случая за свободата в интернет, а за тероризма. Това е съвсем конкретна тема. Става дума за физическата заплаха, за гражданите в Европейския съюз. В случая става дума за две много чувствителни теми. Това, което посочи Джули Уорд и е, това, което е важно за терористите. Ако това, което е важно за Джули е, преобладава, то тогава ще загубят терористите. Груп каже. певни груп спор... Е, трябва да бъдат изключени някои специални групи журналисти, за да не бъдат подложени на натиск от тези разпоредби. Освен това, става дума за правата на творците. Специалната комисия се опита да адаптира дефиницията, обаче тази дефиниция все още не е в окончателен вариант. Аз подкрепям това, което каза Джули, обаче ние не трябва да превишаваме нашите правомощия, защото в противен случай по-скоро бихме работили в интерес на терористите. Тези хора работят много бързо. Един час за отстраняване на онлайн съдържание. Това е твърде дълго време. В някои случаи, както посочи Джули, трябва да се предвиди шанс за вазивно производство. Аз мисля, че е, подобни решения не са точно в нашите компетенции и мисля, че трябва да се вземе предвид съотношението на силите. Благодаря. Луиджи Марго. Благодаря. Искам да привлека вниманието ви върху някои въпроси. Първо, благодаря на Джули и за усилията и да повдигне няколко въпроса. Заедно с това обаче някои въпроси са малко неуместни. Има нужда от баланс между сигурността и свободата. От друга страна, Нека да имаме предвид за какво става дума за регламент, който е пряко приложим. Регламент за превенция и недопускане на разпространението на терористични съдържания онлайн. Тоест, елементът време не е маловажен. Защо казвам това? Аз мятам, всеки път, когато се случва атентата, всеки път, когато се случи нещо, ние почваме да мислим какво да направим. Наша задача е да дадем отговор. Ако не, ще се окаже, че не сме изпълнили своя дълг като демократични институции пред гражданите attraverso eh, l'internet. Ако по интернет аз публикувам информация за това как се прави бомба, това трябва ли да се защитава заради свободата на словото? Ако двама млади шведи са били обезглавени, това какво е? е не бива да го обсъждаме ли? Така че е, имаме определен проблем. Какво искам да кажа? Ако, си, ако ситуацията е решима, за съжаление, това, което имаме до сега е недостатъчно. Или предприемаме нещо, или не предприемаме. Няма среден път. Ако аз намаля яс прецизността на текста и санкциите, тогава няма никакъв смисъл от този текст. Arrivare contestualmente. E questo faccio, capisco quando Giulie fa riferimento alle piccole e medie imprese col criterio. Джули говори за малките и средни предприятия, но има някои въпроси, които могат да бъдат решени в платформите. Други искат друг вид мерки ние трябва да работим с компетентните органи, за да решим тези проблеми. И освен това, след 20 години ние продължаваме да си смятаме, че в основ, че правното основание е директивата за електронната търговия – Госпожа е, Трупел говори за директивата за аудиовизуални услуги, но тероризма е сериозен въпрос. Е, основните права е, трябва да бъдат защитавани, но сигурността не е маловажна. А, ако отлагаме този въпрос, нека всеки да поеме своята отговорност. Благодаря при цялата сериозност на дебата искам да помоля за едно, а именно тук да не правим неща, които дискредитират онези, които се стремят към добър баланс между сигурност и свобода. Много ви моля, нека да спазваме този баланс. Съвсем ясно искам да посоча това, че никой не желая да защитава терористи. Тук Силвия Кост. Благодаря на Джули, защото тя се опита да даде тълкование на баланса между правомощията на Комисията култура и основни свободи. Нямам, ние работим при много кратки срокове и в тази комисия водим задълбочен дебат. Искам да ви напомня, че комисията иска от комисията да предприеме действия с от миналата година. По всяка вероятност, за ден и половина не е възможно да анализираме достатъчно внимателно. Имаме нужда от повече време, за да помислим върху нашите правомощия и да не навлизаме в дефиниции и въпроси, които са в правомощията на комисията Либе. В това предложение на комисията има поне опит да се дефинира терористичното съдържание. Сега дали сме съгласни или не е отделен въпрос, но има опит. Може би може би има елементи, които от гледна точка на комисията Либе би трябвало да се променят, тъй като дефинициите са твърде широки това може да се огледа, но има дефиниция. Не може да се каже, че няма такива. Сега към колегата Уорд. Три коментара по отношение за доставчиците на услуги в Европейския съюз. Има известен риск. Знаем, че много проблеми, много от проблемите са от доставчици от трети страни, които работят в Европейския съюз. Второ, властите са много важни, не само съдебните власти, но също така в властите в различни области. Имам предвид далеко, властите в областта на далекосъобщенията. Нямам предвид а, достъп за гражданите, защото има и тъмна страна на интернет. Не става дума само за тези доставчици. Заедно с това точки, точки 6 до 9. Ние не, мож, не можем да променим, но не можем да премахнем член 6 и след това да говори в член 9 за гаранции и средства за защита. В противен случай няма да постигнем този баланс. Споделям казаното от Луиджи Моргано за електронната търговия. Аз мисля, че ние се забавихме. Извинявайте. Приключвам. Член 15 на електронната търговия гарантира отговорност, но препредседателката прекъсва. Има опасност да се извършат терористични а, актове, които излизат извън на обхвата на директивата за електронна търговия. Благодаря, че ми давате думата. Искам да взема отношение по дискусията, която възникна във връзка с това предложение. Право, свободу, а, справ... Да се намери баланс между а, сигурността и свободата, мисля, че тук а, много често а, се борим точно за постигане на такъв баланс. Искаме повече сигурност е, и точно в сферата на интернет понякога е по-трудно да се постигне подобен компромис. Петра говори за аудиовизуалните медийни услуги и тук ние засягаме точно онази част, която е свързана с е, съдържанието и аз мисля, че тук сме намерили добро решение. Това обаче е, събуди известна съпротива и мисля, че е, Тук е важно да се вземе предвид първичното право, това е Европейската харта на основните права и мисля, че правото да се публикува всичко в интернет трябва да се гледа и от правната му страна. Там, където има опасност за живота, спира действието на всички останали права. Така че нещата трябва да се разглеждат е, от гледна точка на основните права, едно от които е право на живот. Благодаря. Желая ли комисията да вземе отношение? Благодаря, госпожо председател. Комисията би желала да каже няколко думи. Първо, да ви благодаря и за много сериозно проведения първи дебат по изключително важен въпрос и да се извиним за това, че материята се внася към края на законодателния мандат. Толкова повече, че тя е важна, сериозна е, и естествено законодателното действие следва да бъде обосновано. Е, на, на данни, най-вече за връзката между съдържанието в интернет и радикализацията на физическите лица и терористичните действия. Е, от 2015 година е, всеки терористичен акт е показвал процес на радикализация. Освен това е, е необходимо неопровержимо доказателство, че този нормативен акт е необходим свръх онова, което се постига вече и не малко през последните години е, на доброволни начала. Трябва да се направи откровена оценка. Може ли да продължаваме така е, или е, е необходимо да се въведе нормативна уредба? Ние тази оценка сме направили, затова сме излезли с законодателната си инициатива и с подкрепата на всички държавни правителствени ръководители на Съюза. Благодаря ви за извършената работа, за проекта доклада и, и не само за него, както и, и за всички изказвания, които прозвучаха току-що. Има възможност, според нас, не, не, не малка възможност да се споразумеем за нещо, което да е смислено, което да постигне търсения ефект, без да поставя под въпрос основни права и свободи. Докладчицата много разумно в проекта доклада си посочва един от съществените елементи, на който се спряхте и всички вие, а именно за легалните определения, съдържащи се в регламента. Ние смятаме, че онова, което предлага докладчицата, вече е стъпка в правилната посока към един по-стеснителен подход, към, към уясняване на понятията, които се е, прилагат. Що се отнася до заповедите за сваляне на съдържание от мрежата, е, проекто докладът е, предлага значителна промяна на предложението на комисията. Ние смятаме, както, впрочем, казахте и вие, че издаването на такива заповеди следва да бъде процедура много добре определена. Това не може да бъде оставено на, на волята и преценката на когото и да било. И, и, и наистина трябва да бъдат посочени органите, но, но да се остави е, е, това действие изключително в ръцете на съда, на съдебен орган, е, отива твърде далеч. Е, е, трябва да се дадат правомощия на специализираните органи, които извършат наблюдението на електронната среда, имайки преди още повече многообразието от практически разрешения в държавите членки. По-нататък смятаме, че е, изпреварващите действия са абсолютно необходими. Ние си даваме сметка за връзката с директивата за електронната търговия – е, мислили сме по въпроса в комисията, държавите членки в съвета също. И ние смятаме, че могат да се запазят задълженията и изпреварващите действия, които следва да предприема отрасъла, без да се посяга на някои от основните принципи, заложени в директивата за електронната търговия, както и други нормативни актове, които вие добре познавате. И най-сетне, що се отнася до гаранциите. В проекта доклада, е, темата, съжалявам, съжалявам, наистина е, трябва да кажа и това, е, въпросът е, е много, много сериозен. Да, прави се опит да, да, да бъдат дефинирани гаранциите и ние приветстваме този опит. и, и приветстваме вашите усилия да разясните и обосновете по-нататък своето мнение. Благодаря ви за съдействието. Благодаря. Аз винаги съм мислила, че е, резервите от страна на съдията е важна част от е, правовата държава, но явно съм се лъгала. Джули, давам ти още веднъж думата. Много моля, възможно по-кратко, защото сме превишили времето. Да, ще, ще бъда кратка. Обещах да взема участие в вота в Комисията за правата и свободите по друга тема. Дискусията беше полезна и важна, според мен. Повече яснота, повече яснота. Няма, опасявам се, по-настоящем яснота по, по въпроса в много от частите на, на, на, на текста. Ние тук говорим за незаконно терористично съдържание, но що е то незаконно, фактически? А, нещо, което би причинило вреда е едно. А, незаконно е нещо друго. Вредата има редица проявления. с Джулия Реда миналата седмица, Джулиан Редър, извинете, бяхме на, на една е, дискусия и, и, и той говорише за това колко лесно може да се произведе рицин, е, една е, е, отрова с много силно действие. А, моля ви, е, в сайтове, в интернет за популярна наука може да се снабдите с рецептурата. Толкова е лесно. И ние трябва да приемем реалността че в електронното пространство се шири информация свободно, включително такава, която би могла да ни навреди. Но това още не значи, че тази информация е незаконна, че, че е терористична и така нататък. Трябва да се направи е, много внимателна преценка. И аз благодаря на, на Петра и на, и, и, на, и на други тук, които настояват и ние да имаме компетентно случая, нашата комисия. Удивително е, е, е, е, че ние в комисията по културата отстояваме, отстояваме гражданските свободи. Наистина, всички тук в Европейския съюз следва да отстояваме гражданските свободи, но в случая го правим свръх усилията на комисията, на, на, на постоянната комисия на, на парламента за правата и свободите разбирам всичко това. С голям интерес е, е, ще разгледам всички поступили изменения и допълнения. Ще продължим дискусията. Разговорът е изключително, е, разговорът е изключително важен. И трябваше да започне много по-рано, наистина. Благодаря. Между другото, аз също искам да посоча, че в никакъв случай не се намираме в пространство, в което не действа правото. Е, с е, тази директива също е, приехме един текст, който със сигурност дава отговор на този въпрос за терористичното съдържание. Благодаря. Още веднъж искам да припомня срок за внасене на изменение 6 февруари 16 часа. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред – за която за съжаление сега имаме само половин час на разположение. Много съжалявам, обаче така стоят нещата. Преминаваме към проучване, поискано от комисията КУЛТ, възложено и ръководено от тематичния отдел науката и научната грамотност като предизвикателство в образованието. И Искам да приветствам сред нас господин Далибор Старнадъл от Института за обществена политика и управление в Литва и по поръчение на нашия политически отдел той изготви това проучване. Проучването не е съвсем готово, но въпреки това днес ще можем да се запознаем с най-важните резултати от него. Проучването ще бъде представено в окончателен вариант в края на февруари. Благодаря ви, господин Стернадъл, че сте днес тук сред нас и ще представите това проучване. Аз мисля, че за нас това проучване е много важно, най-вече по отношение на всички е, дискусии, които се водят по образователната политика и които бяха водени през целия мандат. Давам ви думата максимално за 10 минути, така че да имаме все пак малко време за дискусии. Добър ден, казвам се Дали Бор Стернадел, представлявам Института за обществена политика и управление в Вилнус. Ще представим предварителните резултати от това проучване, което беше поръчано от вашата комисия. Аз съм един от авторите на това проучване и резюмето ще ви бъде предоставено. През следващата седмици ще излезе и окончателния вариант. В доклада се прави преглед на литературата по въпросите на науката и научната грамотност. Е, Същи си значението за образованието. Темата е важна с оглед на разпространяването на информация и на фалшива информация – фалшива информация разпространявана преднамерено, особено в области като здравеопазване, енергетика, климат. През последните месеци имаше сериозни притеснения за научната грамотност и способността на гражданите по, да мислят по тези въпроси. Целта на проучването е да представи дефиниции на това какво представлява научната грамотност. Правим преглед на научните данни за нивото на научна грамотност сред гражданите и също така формулираме подходи за преподаване на наука и на научна грамотност сред учащите се и гражданите. Има много дефиниции на научна грамотност в литературата. Всъщност това е способността да разсъждаваш по въпроси на науката като гражданин според ОИСР. В рамките на теста ПИЗА, но научната грамотност може да се разглежда и в един по-широк контекст и от гледна точка на значението за обществото във връзка с социални, политически и екологични въпроси. Тук влизат умения като критично мислене в контекста на науката. Също така научната грамотност е много важно понятие и във връзка с други понятия, като медийна грамотност, особено когато се прави оценка и се анализира информация онлайн и в един по-общ дебат. Възоснова на различните дефиниции в литературата и своето собствено виждане препоръчваме на комисията – с оглед на правомощията на държавите членки при предоставянето на образование, да помогнат на държавите членки да се разработи една рамка за придобиване на основните умения. Смятаме, че тук научната грамотност има значение. Научното грамотност има значение и в ерата на дезинформацията. Разпространяването на фалшива информация в много случаи имаше сериозно въздействие в области като ваксините и тяхната безопасност. Също така разпространяването на определени болести, като шарката. Разпространяването на такава информация се оказва много по-бързо и ефикасно, отколкото разпространението на вярната информация. И това е свързано с явления, описани от психологията а именно, че хората вярват в информация, която съвпада с техните виждани. Също така, когато един човек получи доказателства за погрешността на своите собствени възгледи, той отхвърля тези данни. Освен това, алгоритмите в социалните медии създават така наречените ехокамери, в които потребителите получават информация, която потвърждава съществуващото и мнение. Това, както казах, е, повлия върху дебата за ваксините, измененията в климата. Представят се научни доказателства е, за това, че хората са виновни за измененията в климата, но срещу но заедно с това има множество информация, която отрича тази връзка. Тук могат да се предприемат различни мерки на различни нива на образованието. Много е важно да, се, да има проверка на фактите. Тук и това да се допълни с методи и мерки за корекция на фалшивата информация. Фалшивата информация да се разглежда като вид вирус и хората да бъдат иммунизирани срещу нея, като неутрализират дезинформацията. Има тристепенен подход. Факт, мит, погрешен заблуда. Например, емисиите на въглероден двуокис е, се обясняват с човешката дейност, е, но има един мит, е, според който вулканите също са причина за увеличаването на емисиите на въглероден двуокис, но тук има една заблуда и трябва да анализираме е, заблудата, според която да, вулканите водят до емисии на въглероден двуокис, но човешката дейност е, води до по-големи количества въглероден двуокис. Науката трябва да даде отговор на тези въпроси. Научната грамотност се оценява в тестовете ПИЗА в страните от ОИСР и в Европейския съюз виждаме, че само 15% от учащите се получават очакваните резултати в естествените науки. Има, разбира се, различия между държавите членки. Интересното е, че в Европейския съюз 15 годишните проявяват слаб интерес към природните науки. Евробарометър през последните години показва, че има положително отношение сред възрастното население – Например, по въпросите на околната среда, 90% от населението на Европейския съюз смята, че измененията в климата е сериозен проблем. И на тази основа, възоснова на анализа на данните, ние смятаме, че трябва да се предприемат трябва да се проведат допълнителни проучвания за научната грамотност, да се разбере кое, кои фактори благоприятстват създаването на научна грамотност и резистентност към дезинформация. Какви са предизвикателствата? Няма общ подход към преподаването на обществени науки в Европейския съюз. Има различия между общите цели на образованието и обучението по природни науки, а също така очакваните резултати в документите. Също така има различни резултати, отнасящи се до ефикасността на разликите в преподавателските методи. От една, от една страна имаме обучение, в което в центъра е учителя, от друга страна е използването повече на емпиричен подход. Последният мотивира участите се в по-висока степен – и ние смятаме, че трябва да се а, е, използват е, комбинирани методи за преподаване на природни науки. Могат да се използват а, е, инструментите на еразъм, за да се изгради капацитет на преподавателите. Това е много важен въпрос. Ефективността на е, преподаването зависи от е, компетентността на преподавателя. Ами това е от мен. Това беше кратко резюме. Готови сме да отговорим на вашите въпроси. Благодаря ви съвсем на време. Мисля, че всички ние очакваме е, окончателния вариант на проучването. Има ли коментари, въпроси? Хелга Трюбел, благодаря за изложението. Това, което казахте, е за мен много важно. Всъщност тук става въпрос за просвещение. Аз мисля, че когато да вземем за пример ваксините. Единия е лагер е за ваксините и научните данни, от друга страна а, са онези, които напълно отричат тези данни. Това ни връща в а, а, мрачни периоди от историята. Важен въпрос за мен тук е как гледаме на учените и на елитите, защото елитите, елитът е свързан с науката, за да разбереш науката, трябва да имаш богато образование в нашите общества. Много е, хора говорят срещу елитите, което е опасно. Доколкото разбирам, вие застъпвате идеята много ученици в е, ежедневието си да общуват с науката. Само така могат да я разберат е, и само така могат да се развълнуват от е, откривателството. Благодаря, Мари Терес. Е, благодаря за този доклад и за това, че представихте проучване, че ние с голям интерес и нетърпение ще е, очакваме окончателните резултати. Аз се питам едно. Как гледате на това, което се чува понякога в е, популярната наука? Е, например, е, кампаниите срещу генетично модифицирани организми, водени от някои слоеве от обществото, нерядко необосновани, не основаващи се на сведения. Аргументите против глифозата, например – един милион души са подписали инициативата срещу глифозата, но това още не е аргумент нали, за един политик, е, който трябва да, да, да разговаря с производителите. Да, и, и още един въпрос. Понякога се създава впечатлението, че отричането на фактите в науката, в това число на, на изменението на климата, ако щете, се дължи на идеологически пристрастия. И за да се неутрализира някакси този идеологически уклон, не би ли било добре разговорът за идеологията да се постави на научни начала? да, да, да влезе в научния разговор. Благодаря, госпожо председател. Господине, е, е, прискърбно е, че е, сме се запознали малко по-подробно предварително с вашите научни изследвания по един толкова важен въпрос, като научната култура. По въпроси като изменението за климата, ваксините и прочи. Приближаваме 2020 година и а, а, е толкова по-зле, че Европейския съюз още не може да се похвали с особено високи познания в средното образование, примерно по системата за оценка ПИЗ.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 участват в е, определени е, часове по, по определени научни дисциплини. Как бихме могли, е, според вас, да се противопоставим на, на тази борба, да решим това противоречие между наука и верски фундаментализъм? Ich habe allerdings zwei Fragen dazu. Es gibt ja im Endeffekt mehrere Perspektiven des Ganzen. Zum einen Menschen zu befähigen. Благодаря ви за възможността да ви зададем няколко въпроса. Е, има различни подходи към, към тази материя. Е, и възниква въпроса за това как науката да стане по-привлекателна за не така високо образованите, не непременно за, за вишистите, как да се разпространяват началата на, на, на науката. Говорим за популяризация, наистина говорим за просвета, е, най-широка обществена просвет. Ако щете да говорим за народна наука. И понякога е лесно хората да бъдат подведени. Като се завуалират някои факти а, е, а, е, с, с, ако щете, мантията на, на научната репутация. Как да улесним наистина достъпа до солидни научни знания за обикновените хора, които не са така високо образовани? Благодаря. Силвия Коста. Благодаря за много интересното проучване и за провокативните въпроси, които повдигнахте и за препоръките. Първо, аз мисля, че научната грамотност би трябвало да бъде свързана с методология. Аз не смятам, че Аз не смятам, че подхода трябва да бъде ограничен само в рамките на фундаменталните проучвания. Второ, според мен има противоречие, а и вие го посочвате а, между интереса към научна култура и от друга страна има намаляване, има ограничаване на компетенциите и на резултатите и постиженията. Имате ли а, обяснение за това? И накрая темата за. Смятате ли, че в ключовите компетенции и умения, които сме очертали като компетенции на гражданите, има място и за научна грамотност? Заповядайте. Не повече от 5 минути. Ще се постарая. Ще започна с ваксините, което беше първия въпрос – Тук нещата си приличат с споровете за причините за измененията в климата. Няма спор за ползата от ваксините, като да речем ваксината срещу шарка и, и други болести, които не мога да си спомня. Но имаше е, спорове за е, разпространяването на дезинформация. Беше публикувана статия, която почиваше на фалшиви основи. Там се твърдеше, че ваксините не са ефикасни. Без доказателства на аудиторията трябва да се напомня за съществуването на научния консенсус и за това, че е хубаво да се вслушваме в гласа на учените, когато анализираме заблудите и дезинформацията за елитарния подход. Да, има положителни примери и този въпрос възникна в беше повдигнат от няколко, неколцина от вас. Науката е много важно предизвикателство и в цели образователен процес, но и в целия живот на човека има потребност да се предприемат действия. Също така има нужда от научно-популярни прояви в музеи, конференции. Тоест, учените да представят резултатите от своите проучвания сред гражданите и може би това би могло да е, скъси разликата между учените и гражданите. Сега, за прозрачността тя е свързана с прозрачността е свързан и проблема за глифозата. Редица учени повдигнаха въпроса за прозрачността и мисля, че политиците играят много важна роля в процес Процесите на оценка трябва да бъдат максимално открити и прозрачни за въздействието на идеологията. Има данни, които говорят за това, че хората, които вярват в определена идеология, са по-несклонни да приемат определени научни доказателства за измененията в климата и за връзката между климатичните изменения и човешката дейност. Е, също така могат, би трябвало да се предприемат е, мерки, за да се е, оборят е, заблудите, които се разпространяват тук, много важна роля играе проверката на фактите. Само, че вниманието не бива да е насочено върху митовете и фалшивите новини, тъй като е, подходът става неефикасен. Ето защо трябва да се говори първо за фактите и след това за митовете и после за заблудите. Мисля, че отговорих на повечето въпроси. Не виждам а, други въпроси. Благодаря. Благодаря, че днес представихте в предварителен порядък това проучване. Ние очакваме с нетърпение неговия окончателен вариант. Желаем ви успех е, във вашата работа и, както ви казах, е, наистина очакваме това проучване в окончателния му вариант, защото то ще бъде много полезно за нашата работа. Благодаря, че днес бяхте сред нас. So, das... Така. Виждам, че нещата днес вървят е, в много бърз порядък. Госпожо Ирексън, ще дойдете ли тук отпред? kommen dann jetzt zu unserem... Преминаваме към точка 7 от дневния ред. Разискване с комисията относно предложението за неотложни мерки във връзка с програмата Еразъм в случай на твърд Брексит, т.е. Брексит без делка. Радвам се много, че госпожа Ериксън е отново гост на нашата комисия. Накратко ще поясни предложението на комисията, което беше представено миналата седмица. Тук, разбира се, ние ще трябва да си помислим по това предложение и да гарантираме, че в случай на Брексит делка, тези, които се намират в чужбина или имат разрешение от 29 март нататък да отидат в чужбина или от Великобритания да дойдат студенти на практики или обучение в Европейския съюз, ние не трябва да оставим да пропадне всичко това. В интерес на всички ние да намерим съответни решения. Комисията миналата седмица представи предложение и сега ще помоля госпожа Ериксън да представи накратко това предложение. И след това, по време на заседанието на координаторите, ще се върнем на тази тема защото трябва да се уточним как възможно най-бързо да вземем решение по този въпрос, за да гарантираме наистина да не се стигне до несъразмерни затруднения и за двете страни. Госпожо Ериксън, давам ви думата. Благодаря ви за предложението, което представих. Many thanks, Chair. Благодаря, госпожо председател, за встъпителните думи. Моята цел е да представя основните елементи на нов регламент, нов проект за регламент на парламента и съвета за дейности по мобилност в рамките на ЕРАЗа в контекста на оттеглянето на Великобритания от Европейския съюз. Целта е да се набележат мерки, за да не настъпи сътресение в дейностите по мобилност, когато Великобритания напусне Европейския съюз. В случай на напускане без споразумение, това е част от усилията на комисията за представяне на а, мерки, на извънредни мерки. Сега, малко е, числа. При оттеглянето около 14 000 участници по Еразъм Плюс ще се намират в Обединеното кралство и 7 000 участници от Великобритания ще бъдат в Европейския съюз. Ако няма споразумение, тези участници ще трябва да прекъснат учебната си дейност. Това ще бъде много неприятно и за учащите се, и за институциите. Учащите се могат да загубят кредитите, може да се наложи да повторят цял семестър. Проекто регламента е много кратък, той има само 4 члена. Ще е, има за цел е, да предпази участниците от е, подобни сътресения за да продължат е, текущите дейности по мобилност, включват се както у нези, които са в Обединеното кралство, така и учащи се от Великобритания в други държави членки. Така че в обхвата влиза френски студент в Великобритания, но и студент от Великобритания, който е на стаж по Еразъм Плюс в Будапешта, да речем. Много е важно учащите се да могат да завършат периода на обучение и да получават финансиране. Обхвата на регламента е пределно ясен. Очевидно е, че той е приложим спрямо всички дейности по ключова мярка 1 на регламента за Еразъм, всички дейности, които са започнали преди датата на напускане. Тук се включват всички участници на всички нива в образователния процес, стажанти, мобилност на млади хора в формални и неформални учебни дейности, мобилност на преподаватели и мобилност на лица, които работят в, в младежки организации. Също така обхватът включва всички страни по Еразъм Плюс, не само 27-те държави членки Норвегия, Исландия, Лихтенштайн, Бивша Госавска република Македония. Също така много е важно това, че регламентът не е обвързан с условието Великобритания да прави вноска в бюджета за 2019 година. Няма и крайна дата, като знаем, разбира се, че максималният срок на мобилността е 12 месеца. Също така, сме наясно с това, че участниците трябва да бъдат информирани. Ние ще информираме всички участници чрез националните агенции за Еразъм. Както знаете, сега трябва да приключи процедурата по със законодателна дейност. Разчитаме на вашето разбиране поради специфичния контекст. Надяваме се, че всичко ще бъде решено максимално бързо. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Благодаря. Веднага у мен възникна един въпрос. Какво ще стане с участниците в Евровейската доброволческа служба, респективно тези, които участват е, в дейности на Корпуса за солидарност. Там също може да има засегнати. Не съм много сигурна доколко това е, припокриване между доброволни дейности и Корпуса за солидарност се обхваща от регламента и дали не сме забравили някои неща. Сега гледам към вас, започвам с Сабина като координатор. Имам един въпрос от правен характер. Ние като Европейски съюз ще изготвим правен акт как да се процедира с студентите, участниците в определени програми. Когато и ако се стигне до е, твърд Брексит, британската страна няма да е обвързана с европейски актове, каквито приемаме сега. Как ще гарантираме, че не само тези 7000 студенти, които идват от Великобритания на континента, но и тези 14 000, които са в Великобритания, е, ще бъдат третирани адекватно съгласно тяхното национално законодателство. Тази история има две страни. Има ли някаква форма на обмен с британците? Има ли взаимно признаване? Е, Бихте ли казали нещо в тази връзка? Благодаря. Аз мисля, че този въпрос е много важен. Силвия. И аз бих искала да попитам за учащите се тук. Става дума става дума за онези, които участват в доброволчески дейности. Все още не е Защо не е включен този въпрос? Друг въпрос е гаранцията за реципрочност. Разбирам, че въпросът е много сложен, ако има Брексит. Всичко това ще се реализира, ако има реципрочност, ако се бъдат признати кредитите средствата са включени в бюджета за 2019 година. Вие казвате, че ако няма средства за 2019 година при твърд Брексит, няма да продължат дейностите. Тоест, дейностите означават, че ще са финансирани дейности до 31 март по какъв начин ще бъдат финансирани? Господин Зруевски. Uczestniczyłem w imieniu pani przewodniczącej w ostatnim спот. От името на председателството аз участвах в последната среща с Мишел Барние и представих въпросите във връзка с е, Еразъм Плюс. Трябва да посоча, че Великобритания че тя обяви, че Еразъм Плюс ще се запази. За нас това е много важно и означава, че от британска страна съществува воля за запазване на тази програма. Обаче, ние трябва да обсъдим и да прецизираме правните детайли в споразумението за Брексит, всичко това трябва да бъде уредено много ясно. Ако се стигне до а, преходен период, също и в този преходен период, съгласно Мишел Бърние, няма да има проблем да се запази Еразъм Плюс, докато изтече програмата. Обаче има проблем а, с случая, когато се стигне до Брексит без споразумение, т.е. без преходен период. Тогава възникват много въпроси от правен характер за квоти и така нататък. Този регламент трябва да бъде елемент от предложение. Искаме да запазим тази програма в най-трудния период. И ако правилно съм ви разбрал, тук се предлага да се предвидят съвсем ясни възможности без ограничения във времето, докато бъде подписано споразумение. Обаче има и финансов проблем. Британците продължават да искат да участват финансово в тази програма. Можете ли да го потвърдите? Председателката, да. Това, което имаме сега пред нас на масата, е само за случая, че няма да има споразумение за е, напускане на Европейския съюз и ще имаме Брексит без сделка, което означава Великобритания да излезе от Европейския съюз без договор. Всичко останало просто е нещо съвсем различно. Как след 2020-2021 година това е нещо съвсем различно. Тук става дума само за случая 29 март напускане безделка и ще имаме 21 000 души които участват в подобни мерки за мобилност и чието положение трябва да уредим. Това е единственото, което обсъждаме сега. Госпожа Билт. Мерси, Благодаря, госпожо. Продължение. Казват, че Разъм Плюс е най-големия успех на Европейския съюз – почти всички членове на тази комисия са за удвояване на бюджета. Обединеното кралство е сред най-предпочитаните дестинации 2015, 16 и 17 година. 127 000 пътуваха там. А, през това време Обединеното кралство изпрати 14 000 души Великобритания очевидно направи жертви, тъй като знаем, че не неевропейски студентите извън, извън Европейския съюз плащат астрономически суми, докато студенти от Европейския съюз плащат много малки сумки. След като Обединеното кралство няма да участва, какво означава това? Може би вие сте възмутени от резултата на е, референдума. Посланието, което вие изпращате, е неефективно, тъй като Обединеното кралство е предпочитана страна в която хората да завършат висше образование. Alors cela créerait un précédent. Par conséquent, si l'on exclut le Royaume-Uni, je ne vois pas pourquoi la Turquie continuerait, elle, de faire partie d'Erasmus. Аз не разбирам защо Турция продължава да участва в е, Еразъм Плюс, след като не е член на Европейския съюз. Михайла Шадруба. Благодаря. В началото искам да взема отношение по казаното от френската колега. Извинете, обаче тази дискусия не включва изключване на Великобритания. Все още няма решение по Брексит в момента. Ние трябва да реагираме на една евентуална ситуация, в която биха попаднали студентите – в Великобритания. Ние мисля, че трябва да осигурим необходимия достъп. Благодаря на Европейската комисия. Естествено, аз имам същия въпрос, който постави Сабина. Как ще уредим ситуацията на нашите студенти в Великобритания, защото, доколкото разбирам, тези 7000 студенти, които са тук, ние ще ги приемем, обаче какво ще правим или по-скоро Великобритания какви е, мерки ще вземе, за да осигури е, ситуацията на нашите студенти в Великобритания. Благодаря. Госпожа Ериксон, давам ви думата, за да отговорите на всички важни въпроси. А, благодаря, наистина. Много важни въпроси. Благодаря ви, че ги зададохте. Първо, е, едно пояснение. Госпожо председател, вие също се спряхте, мисля, на този въпрос. Е, а, стига да има спогодба, да има споразумение между двете страни, въпросът няма да възникне. Е, поне до края на текущия програмен период. В случай, че няма сделка, обаче, както се казва, е, е, е, ще има последици и въпросът е за всички дейности, които се финансират по Еразъм Плюс. Великобритания няма да има възможност да участва в тези дейности, очевидно. И ние сега търсим някакво спешно решение, предвид надвисващата опасност от изход без договореност опитваме се да направим така, че договорените дейности, дейностите, които са заварени, които са в ход, е, е, да останат допустими, да, да не връщаме хората е, у дома. Това се опитваме да направим, за да могат участващите в тези сега текущи дейности да ги завършат. Процесът е двупосочен, разбира се. Движението е двупосочно, от ЕС към е, Великобритания и обратно. Ангажиментите по бюджета вече са договорени, така че проблем няма. Няма нужда от ново договаряне. Благодарение на регламента е, тези учебни дейности, които са вход, вход ще могат да бъдат завършени. Е, така, ми се отговарям на този щекотлив въпрос. Няма, няма да има нужда от, от нови преговори по, тези заварени случаи. Извинявайте, че ви прекъсвам. Какво ще се случи, ако Великобритания, например, посочи, че е необходимо разрешение за престой, което студентите нямат, защото От този момент нататък те ще бъдат третирани като граждани на трети държави. Един германец, италианец, е, чехкиня, е, които се намират в Великобритания, могат да изпаднат в ситуация Великобритания да изисква визи. И въобще какво ще се случи или пък е, здравна осигуровка. Да, всички тия неща, които трябва да бъдат уредени договорно, защото в крайна сметка Великобритания активно също трябва да даде съгласието си. Не е достатъчно ние да решим нещо, когато става дума за закрила на европейските студенти в Великобритания. Необходими ангажименти от страна на британците. Единственото, което можем да защитим е кредитните точки, които те е, придобиват да бъдат признати при нас, дори да няма вече правна основа за това, респективно да защитим и британските студенти тук, но моят интерес на първо място е как да защитим европейските студенти в Великобритания. Аз няма да успея да направя това с този документ, ако той не бъде подкрепен от Великобритания. No, of course, that's very important. I'm afraid да, разбира се, въпросът е важен, но опасявам се, че все пак той надхвърля моята компетентност днес, специално за визовите отношения. И има известни ангажименти, впрочем, от британска страна да не бъдат връщани прибиваващи временно по настоящем студенти на територията на кралството. Други комисии на парламента сигурно се занимават с тези въпроси. По се, ние, ние, разбира се, на общоевропейско равнище много сме направили, но е на лице и междуправителствено сътрудничество по процеса от Болония, който съществува. Системата на университетски кредити, на, на признаване, всичко това се прилага. Процесът е междуправителствен, значи не е съюзен, и, и не би следвало да възниква въпроси за непризнаване на завършени курсове, е, квалификация и така нататък. И също нещо, което вие споменахте за Европейския корпус за солидарност. Важно е, е, е наистина, това е един непосредствен, рестриктивен подход. Новия, ако мога така да, да го нарека новият корпус за солидарност, съгласно съвсем скоро е, приятия регламент, е, е в началото си. Твърде малко са случаите по-настоящем. По-голямата част от случаите са все още по, фър, по първата фаза, фактически по Еразъм Плюс. Тоест, повечето от тези доброволци от първата фаза по, по Корпуса за солидарност са обхванати от тази извънредна мярка за в случая на Брексит без сделка. Добре. Очевидно определени въпроси във връзка с тази регулация не можем да изясним сега. Това, което бих ви помолила да Посочите в комисията, че за нас е много важно тези млади хора, които се намират или в Великобритания към 30 март, или онези британци, които се намират някъде към тази дата в Европейския съюз, да можем да им осигурим сигурен правен статут, а правната сигурност включва не само стипендиите по Еразъм, но и въпроси, да речем, свързани с здравните осигуровки, е, техния правен статут също е, в страната, така че те да бъдат сигурни, че е, няма да бъдат накарани от Великобритания да напуснат страната. Тук трябва да се опитаме да създадем съответните разпоредби. Знам, че това не може да стане в този регламент, обаче трябва да гарантираме и комисията трябва да се опита да направи всичко възможно за тези 21 000 млади хора да се създаде правна сигурност и те да не се страхуват, че утре ще бъдат изхвърлени на улицата или ще трябва да напусна страната или вече няма да имат здравна осигуровка. Моля. Позволете ми един критичен въпрос. Че може да има сценарии на пускане без делка, мисля, че от самото начало се разглеждаше като невероятна опция, но все пак като опция. Дали комисията в параден момент се е занимала с това какво ще се случи при различни сценарии. Сега, ако има ексит от Брексит, е, тук вече имаме сценарии за споразумение. Ако пък няма нищо, тогава вече Брексит без споразумение. Дали комисията отскоро се занимава с тези въпроси или от по-дълго време? Ehm, já to raději řeknu česky, aby to eh, paní zástupkyně komise dobře po... Michala, ще се изкажа на чешки език. Мисля, че ние тук не можем да гласуваме за даден нормативен акт, ако не сме сигурни, че същите права които имат студентите в Европейския съюз, трябва да имат и студентите в Великобритания. Е, тук трябва да действа принципа на реципрочност. Ние ще осигурим правата на британските студенти в Европейския съюз, но същевременно трябва да знаем, да сме сигурни, че нашите студенти в Великобритания ще имат същия статут, което означава, че е необходимо споразумение с Обединеното кралство. И мисля, че британците ще разберат това. Ако, разбира се, им изложим това много ясно. Тоест, да се съгласим, но само възоснова на общо споразумение. Да, вижте, но ние не можем да регламентираме визови въпроси предлагам този въпрос да се изясни в друг контекст. Регламента, за който говорим сега, наред с всички останали евентуално необходими мерки, прави опит е, да се запазят правата по заварените случаи. Е, и, и то е важен този регламент, понеже при дори да са изпълнени всички останали условия, без него няма да е възможно да бъдат продължени дейностите. Разбрахме, че тези проблеми трябва да се решат на друго място, а това, което можем ние да уредим тук в този регламент, то ще бъде уредено. И още веднъж искам да отправя молба да представите пред комисията и е, другите моменти на загриженост, които изразихме, така че ние да имаме гаранция, че всички тези въпроси ще бъдат изяснени, е, дори е, да получим нещо в писмена форма, така че студентите да имат сигурен правен статут в Великобритания. Добре. Мисля, че трябва да благодаря най-сърдечно на госпожа Ериксън за това, че беше тук и на заседанието на координаторите ние ще обсъдим как чисто технически и процедурно ще се справим с този въпрос, защото в действителност имаме само 50 дни на разположение, за да можем всичко да сложим в ред заедно с съвета. Това е предизвикателство пред нас. Ще го обсъдим на заседанието на координаторите също и се надявам да можем да вземем съответни решения. Още веднъж ви благодаря най-сърдечно, че бяхте при нас. До следващия път. So, dann wären wir am Ende der Tagesordnung angekommen. Ich habe nichts unter Verschiedenes. Ihnen nur die Mitteilung zu machen, dass unsere nächste Sitzung Следващото заседание е 20 февруари от 9 до 12.30, от 15 до 18.30 часа, след това 21 февруари от 9 до 12.30.